Uh, good afternoon, um, everybody. Um, welcome to... Добре дошли на всички на нашето първо заседание след лятната вакансия. Предполагам, че всички сте заредени с енергия за следващите месеци. Много са важни темите, които са на дневен ред. Предлагам ви да започнем веднага с първата точка от дневния ред избор на първият заместник пред четвъртия заместник председател, но може би нямаме кворум. Само пет са членовете на комисията, които присъстват. Yeah. Does everybody agree that we postpone until because I don't think... Готови ли, съгласни ли сте да а, отложиме тази точка за по-късно? Благодаря, Никола. Ще ми напомните по-късно. Така че отлагаме първата точка на дневния ред. Преминаваме към втора точка, приемане на дневния ред. от, отлагаме избора на четвъртия заместник председател преди гласуването. А, също така четвърта точка за одобрение на протоколите се отлага и пета точка доклад относно текущите междуинституционални преговори и събития отпада. Така че с тези промени приемаме дневният ред. Имам няколко съобщения. Както знаете, нашето заседание се, пред... се излъчва по интернет. Имаме и двама нови члена на секретарията. Единият е тук, Марк Бимеш, който е работил в секретарията на ИТРЕ, но ще видите, че и при нас работата е интересна. Добре е дошъл в нашия екип. И Софи Джонсън, Ан Софи Джонсън, която е експерт, предложен от съответната нейна страна и тя ще се е, отговаря за различните проблеми, свързани с стандартизацията. Това бяха съобщенията. А сега минаваме към точка 6 от дневния ред. Става дума за разглеждане на изменения по плана за действие относно финансовите услуги. И ще дам думата на докладчика, който го няма. Може би Николай да вземе думата или може би някой друг от групата на социалистите и демократите. Николай. За съжаление, е, няма да може да присъства днес. Нямаме възможност е, да ни набави необходимата информация. Не знае дали ще можем да отложим, е, ако примерно дойде по-късно. Може би да в такъв случай нека преминем към точка 7. Става дума за проекто доклад, който трябва да разгледаме на Никола Данти относно прилагане на директивата за регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги. Така че давам думата на Никола, който ще ни представи проекто доклада. Благодаря ви, Благодаря, госпожо председател. Мисля, някои други членови или докладчици в сянка, може би са тук. Не зная дали си струва да чакаме няколко минути, защото мога да започна всъщност, но все пак би било добре да бъдат тук и поне някои от е, докладчиците в сянка, така че Forse varrebbe la pena di, lo dico. Може би си струва да изчакаме 10 на минути, например. Колеги, вие е се президент. Però se volete io... Ако не, а, както кажете всъщност. Само Андреас отсъства. А, другите докладчици в сянка на Алде, на Екареса са тук. И също така имаме и е, опорните точки на Добре, благодаря. Всъщност това е едно съобщение, което се вписва в по-широката рамка на пакета, тъй наречия пакет за услугите, по които работим. Това са законодателни инициативи. И вече сме се занимали с този въпрос. Съобщението на комисията, което предоставя един подробен анализ, който е, говори за някои професионални услуги, по-специално анализа на комисията се съсредоточава върху някои категории архитекти, е, гражданско строителство, е, счетоводители и други, тези седем група, всъщност професионални е, професионалисти, са бяха избрани, защото принадлежат към четири економически сектора, които са е, различни видове услуги от е, основна важност за економиката. И съобщението определя възможността да се регламентират нещата за тези професии. И също предлага някои препоръки в, за държавите членки. Подчертава се необходимостта да се продължи по, по пътя на реформите в професионалните услуги, като се открива пряка връзка между раз, економическия растеж и регламентирането и създаването на новите основи, законови основи. Много е важно в Европа, тъй като това включва 150 милиона работещи, европейски граждански, това са 78% от общата заетост в Европейския съюз, като представлява економическа, като около 10 милиарда евро, което е изключително важно и една от професиите всъщност регламентирано имаме повече от 150 хиляди регламентирани професии, към които се включват много други, които не са предмет на специфична нормативна уредба. Това е една рамка, която се мени много в различни държави членки. От 67-те професии в Литва до 400 и кусор, които са в Унгария, изброени като, като професионалисти. 22% от европейската работна ръка. Това са повече от 47 милиона граждани, които, разбира се, в различните страни са различни. От 14% в Дания до 33% в Германия като работна сила. Става дума за една много усилена фаза на инициатива в Европейския съюз. Стратегията на единия пазар всъщност наложи редица мерки които целят да подобрят е, работата в е, различните услуги и в рамките на директивата за услугите. Едно съобщение е, за специфичните изисквания за различните професии. По-специално препоръките и насоките, които са дадени, могат да бъдат считани като допълнителни, но докато съобщението дава също една оценка за приложението на директивата за професионалната квалификация в различните държави членки, за да може да се добавят съществу... необходимите промени към съществуващата, съществуващата правна рамка, което се прилага в държавите членки и беше направено подробна оценка на пропорционалността в рамките на услугите, професионалните услуги. Както и препоръките, така и текста, теста за пропорционалност подобряват подхода на държавите членки към а, а, нормативната уредба, като се позволява да се гарантира а, нормативната уредба да бъде пропорционална. Аз мисля, че съобщението на комисията трябва да бъде прието положително, защото дава една първоначална комплексна оценка за приложението на директивата за професионалните услуги. Е важно е да се прилага директивата за професионалната квалификация, по-специално 59 ти член, който касае задължението за прозрачност държавите членки и е, оценката на пропорционалността, за да се е, и е, всичките пречки, които стоят пред достъпа до професията. Що се отнася до... Има и някои много важни неща в, за държавите членки да могат да регламентират по, по, по-ефикасен начин, начин на професионалните услуги, за да се установи една нормална конкуренция. Има, разбира се, и насоки за всяка страна по-отделно, като се държи сметка най-вече за процента на, на запаса за различните, е, за отделните услуги и пропорционалността на някои стандарти и е, проблеми с достъп до, до професията. Тези, тази окончателна и комплексна оценка за ефикасността и националните, на националните стандарти трябва да държи сметка за някои фактори, които са подчертани в много, на много места в тази, тази препоръка, но смятаме, че новия, новите показатели за достъп трябва да бъдат насочващи за държавите членки. Националните правни уредби трябва да държат сметка на, за общ интерес на потребителите, и спецификата за е, и различните социални, економически различия между държавите членки. Съществуването на различните модели не трябва да бъдат е, проблем, а напротив, трябва да бъдат е, едно обогатяване на тази сфера. Това е един от ключовите, ключовите фактори за подобряването на нашата економическа мощ и конкурентоспособността пред в един глобализиран свят. Намерено е една, един, една, един добър баланс в един нормативен контекст за подкрепя на конкуренцията, за растежа, за иновациите и подобряването на качеството на съответните служби, услуги в различни държави членки, които да са в полза на потребителите и гражданите за оценката на ситуацията трябва да се държи сметка за економическите е, е, стандарти, да се спазва пропорционалността, да се избягва дискриминацията и за да продължаваме да имаме високо качество на професионалните услуги в Европа, имаме нужда не само от една ефикасна нормативна и пропорционална рамка, но също и активни политики в подкрепа на различните професии в Европа, най-вече във връзка с новите предизвикателства на глобализацията и а, дигитализацията. Разглеждат се а, от две гледни точки на дребния предприемач по-едрия и професионалисти в Европа и имат нужда от ефикасни политики, координиране на европейско равнище за непрекъсната информация, подобряване на компетенциите услуги, които да осигурят и по-добра е, мобилност в Европейския съюз, намаляване на бюрократичните пречки и достъп до финансиране. По-специално се е, поставя ударението върху дигитализацията на професионалните услуги от, от една страна, разбира се, се подкрепят големите възможности, като управление, модернизация, а от другата страна се оценяват е, проблемите свързани с заетостта и в съответните услуги. Опазването на социално-економически и културен модел в Европа също минава през качеството на професионалните услуги в полза на, на гражданите и на предприятията. Този текст, който ние представихме, цели да да представим изменения в първоначалния текст и намерението ни е да сътрудничим максимално с другите докладчици всяка, сянка, които са много важни участници в този доклад. Благодаря. Thank you very much, uh, Благодаря много, Никола, за тук за това, че представихте проекта доклада. Сега даваме думата на докладчиците в сянка. Андрея Шваб е докладчик в сянка за НП. Някой им ще представи ли неговите бележки? Той ще ни... ще се присъедини скоро към нас. Сега, господин Сулик, от името на Екаре. Uh, thank you very much all... Благодаря ви. Първо бих искал да ви поздравя за поста, който заемете. Много успехи! Регламентирането на ниво Европейски съюз следва да допринася за премахването на пречките пред четирите основни свободи в Европейския съюз. Според мен няма смисъл да се регламентира. Трябва да се регламентира все по-малко. Опазването на свободите и правата на предприемачите трябва да са наш основен приоритет – Зачитането на четирите основни свободи може да се осъществи в по-добра степен, ако се регламентира по-малко. Съгласен съм с комисията за това, че трябва да се подобри качеството на професионалните услуги в Европейския съюз чрез премахването на пречките на ниво регламентиране. Ще включа и ще изтъкна това принципно положение в предложенията за изменения, които ще внеса. Смятам като докладчика, че е важна дейността на свободна практика. Тя допринася и за качеството на услугите в Европейския съюз. Във връзка с това показателят за рестриктивност е важен фактор за премахването на пречките пред услугите в Европейския съюз. Регламентирането следва да се осъществява на ниво държави членки. Не би трябвало да се регламентира и от това да проистичат пречки. Регламентирането поставя бариери пред свободното функциониране на единния пазар. Нека ви дам за пример инициативата на Франция за ограничаване на броя на работниците от източна Европа, пребиваващи в западна Европа. На следващ етап комисията следва да постановим кои области, регламентирани на национално равнище, не са в съзвучие с европейското право. Според мен, в някои области регламентирането от страна на държавите членки е пречка пред признаването на професионалните квалификации. Не е в съзвучие с принципите на единия пазар искам да бъде взето предвид и здравеопазването. На него се падат 40% от законодателните актове в Европейския съюз. В областта на здравеопазването трябва да бъде взет принципът на пропорционалност. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, uh, Mr. Sulik, and I see that... Господин Сулик, виждам, че Андреас Фаб се е присъединил към нас. Съжалявам, малко разместихме точките от дневния ред. Много се радвам, че сте тук, Андреас. Давам ти думата. По проекто доклад. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че малко закъснях. Полетът ми имаше закъснение. Радвам се, че сега отново с пълна сила продължаваме разискванията след лятната вакансия. Нека първо благодаря на колегата Данти. Смятам, че представените от него до тук предложения до голяма степен съответстват на основните теми. Важно е, когато се регулират отделните професии целите, свързани с обществения интерес, да не водят до неконтролируемо дерегулиране, да бъдат отчетени, така че да не се стига до неконтролируемо дерегулиране. В някои държави членки има много голям брой законодателни актове, уреждащи отделните професии. Именно тези държави членки сочат с пръст други. Не би трябвало в Европа нормативната уредба за професиите да е дискриминираща. Тя трябва да е в името на обществения интерес. Когато от регламентирането има смисъл, би следвало да го допуснем. И от друга страна трябва да се борим срещу бюрокрацията. Тези аспекти са отчетени в доклада на колегата. Като едновременно с това той заявява, че регулирането на професиите не винаги е пречка за пазара. Така, например, регламентирането в областта на капиталовите пазари може да допринесе за защитата на потребителите, да повиши нивото на правна сигурност за тях. Това, разбира се, не означава, че всички мерки за регулиране на професии сами по себе си са добри и допустими. Не означава, че държавите членки би следвало във всички професионални области да приемат нова нормативна уредба. В някои държави членки възникват към момента нови професии, с което ръка за ръка върви нова нормативна уредба. Аз съм склонен да поставя под въпрос смисъла от подобна нормативна уредба. Трябва да има баланс. Показателят за рестриктивност може да бъде показателен и за наличието на подобно свръхрегулиране. Вероятно комисията трудно ще приеме това, което ще кажа сега, но ще се стигне до това да се образуват производства за установяване на нарушение срещу определени държави членки. Към момента комисията се надява да поддържа приятелски диалог с държавите членки, с Полша, Унгария, Франция, България и други. Надява се, че те на доброволен принцип ще решат всички проблеми, но няма да е така. Ще се стигне до спорове. Колегата Прето в доклада си заявява, че в навечерието на подобни производства за установяване на нарушение може комисията да окаже натиск върху държавите членки. Разбира се, трябва да подходим балансирано. Този баланс е на лице в доклада на колегата. Ще внеса своите изменения, но като цяло според мен текстът е добър. Um... Благодаря много. А сега Давам думата на господин Селимович от АЛДЕ, който е докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на господин Данти за отличният доклад, който включва практически всичко, което трябва да бъде. Въпросът свързан с регулирането на професиите е на дневен ред. И Двата процеса са, се взаимодопълват. Всички знаеме, че регулираните професии са прерогатива на държивените членки. Искам само да ви припомня, че ние и комисията искаме да помогнем на държавите членки да прилагат принципа на пропорционалност, а не да регулираме тези професии в общоевропейски план. Държавите членки трябва да установят, че свръхрегулирането създава само пречки за функционирането на вътрешния пазар и за създаването на работни места. Това е залегнало и в становището на комисията. Ако човек инвестира години наред от живота си и много средства, за да стане доктор или инженер, трябва да може да упражнява своята професия свободно. През 2013 година бе направен преглед е, и бяха внесени изменения в е, директивата, включително и по въпроса за отчетите е, и докладите на държавите членки. Шест държави членки все още не са представили този документ а, много държави членки дори не проявяват желание да а, е, извършат необходимите промени. Така че ние трябва да под, подкрепим комисията, която да а, е, насърчи държавите членки да предприемат необходимите мерки. 5% може да се увеличи и продуктивността, продуктивността ако отпаднат бариерите. Затова аз подкрепям въвеждането на новия показател, който ще отчита рестриктивността и да се подпомогнат държавите членки с насоки да проучат доколко това е в публичен интерес или не. Също време не. Седем, седемте групи и професии, които са упоменати, са от огромно значение, тъй като те е, представляват отновни отрасли на економиката, така че Комисията трябва да насърчи държавите членки да се възползват от резултатите от анализите и да разгледат ефективността на различните така на, на натрупването на регулация на различните условия защото ако има свръхрегулация, това е в ущърп на държавите членки. Нека да спомена някои примери. В Кипър и Малта. Е, от, откриването на предприятие за строително инженерство из, е, изисква огромни усилия в, Хър, в Харватия. Счетоводител може и счетоводит, счетоводна фирма може да упражни, да развива дейност само ако има седалище в страната. Защо? Значи никой външен не може да е, извърши тази дейност. Просто аз не виждам обяснение за това. В за това доклада ще бъде от огромно значение за всички нас. И държавите членки трябва да се възползват от насоките за е, да приемат едно пропорционално национално законодателство, така че ще внеса и допълнителни изменения в този дух. Не виждам представител на ГУЕ. Господин Шолтес не. Няма и представител на ИФДД. Е Някой друг иска ли да вземе думата по този въпрос? Може би представител на комисията, господин Мартин Фрон. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които подкрепиха подхода на комисията. Ще бъда много кратък. Ние сме и споделяме мненията на докладчика и по-специално значимостта на някои професии за на развитието на економиката. Това бе подчертано и от някои от членовете на комисията. Те са от, от голямо значение за развитие на економиката и за конкурентоспособността на европейската економика. Показателят, който развихме, е един е, е американски показател, който съдържа количествени, но и качествени аспекти. обсъдихме неговото неговите, неговото приложение с представителя на ОИСР и наистина смятаме, че този показател наистина отразява необходимост, необходимите аспекти, но разбира се, това е само един аспект, само един компонент. И В доклада също така се, от, се отчита и необходимостта от допълнителните качествени анализи. А, кол, в а, в, в, в, в становището се разглежда не само нарушаването на съответните мерки или на законодателство, включително се разглежда и правилата, които не от, отчитат. Комисията разполага и е, е, прилага някои процедури по свързани с нарушаването. Разбира се, не го правиме охотно. И разбира се, всеки всяка процедура, която предприемаме, е, има и политически е, аспекти, и за това трябва да, да, да имаме и подкрепата на Европейският е, е парламент. Благодаря, господин Фрон. А може и сега ще дам отново думата на нашия докладчик, господин Дан. Благодаря на колегите, които си изказаха. Господин Шваб и господин Селимович. Имам още няколко дни за, за да представиме измененията и да постигнем една споделена позиция по този доклад. Мисля, че са общи целите в този сектор, който е изключително важен. Така че аз е, очаквам измененията от всички колеги ще ги проучим, ще постигнем една, колкото може по-компромисна позиция в нашата комисия, за да може да излезем с силна позиция в парламента. Благодаря, госпожо. Thank you very much. So it me... Благодаря. В такъв случай може да проключиме с тази точка и да се върнем към точка номер 6. Става дума за разглеждане на изменения по плана за действие относно финансовите услуги и давам думата на господин Вайден Холцах. Благодаря, госпожо председател. Този план за действие се основава на един важен принцип, а именно прилагането на единния пазар и по отношение на финансовите услуги. Финансовите услуги не са услуги в тесния смисъл на думата. Става дума за услуги, които имат както финансов аспект, така и аспект свързан с потребителите. Затова за нас е много важно да се гарантира защитата на всички заинтересовани страни. За съжаление, не можах да присъствам още от началото на заседанието. Не можах да участвам в процеса на работа още от самото начало, тъй като се разболях. Благодаря на госпожа Гепхър, че ме представляваше в началото, както и че много силно е заложила на принципите, които изложих до тук. Радвам се, че мога да участвам в разискванията днес. Благодаря на вас, госпожо председател, както и на колегите за тази възможност. Бяха внесени общо 58 изменения. Сред тях има много добри идеи, които са една добра отправна точка за по-нататъчните разисквания. Опитах се да изготвя компромисни изменения, възоснова на тези предложения за изменения. Тези компромисни предложения още днес ще бъдат изпратени на докладчиците в сянка от секретарията. Очертават се противоречащи си мнения най-вече по три въпроса. Единият е свързан с неутралния референтен курс, ще обсъдя този въпрос по-подробно с докладчиците в сянка. Смятам, че ще сме изправени пред много голям риск, ако няма истинска прозрачност за референтните курсове. Освен това, имаше разминавания в мненията и във връзка с инициативата за мониторинг на заинтересованите страни. Добре бе обаче, че можахме да се споразумеем във връзка с ключовите принципи за сравнение. Ще видим обаче дали тези принципи действително ще се прилагат на практика в бъдеще. Според мен, ако не заработи така предложената система, ще трябва да помислим за това да се въведе по-строг контрол мисля обаче, че в сряда на 6 септември по време на срещата на докладчиците в Сянка всички тези теми ще могат да бъдат обсъдени подробно. Надявам се, че ще уеднаквим максимално позициите си по тях. Гласуването в комисията ни е предвидено за 28 септември, т.е. имаме още месец в рамките на който да приключим работа. Председателката, благодаря. Господин Байден Холцер, това означава, че сега можем да дадем думата на докладчиците от името на НП, господин Поспишел. Děkuji pěkně. Já chci potvrdit. Благодаря. Мога само да потвърдя казаното от господин Вайден Холцер, а именно, че на 6 септември сме готови да обсъдим всичките внесени 58 изменения. Мисля, че се очертават още от сега много пресечени точки в позициите ни. На 6 септември ще установим това за пореден път. Ще изложа общата политическа позиция на ЕНП – по този текст. Оценяваме постигнатото от господин Байден Холцер по тази тема. Въпреки това, винаги сме смятали, че единият пазар и финансовите услуги не би трябвало да функционират в ущърп на националните пазари преди да внесе промени в законодателството, комисията би трябвало да направи анализ на действащото законодателство, например на регламента за единия пазар. Би следвало да се запита в каква степен функционира добре това законодателство, в кои области от пазара на финансови услуги текстът следва да се прилага по-ефикасно. По-настоящем трябва да се запитаме дали действащата нормативна уредба е достатъчна и дали функционира достатъчно добре. Въз основа на отговора на тези два въпроса и ще трябва да решим дали да приемаме нова нормативна уредба или не. Бихме били по-внимателни, що се отнася до темпото на изработване на нови законодателни предложения. Комисията би следвало по-скоро да направи анализ на действащото законодателство. Функционирането на единния пазар в областта на финансовите услуги трябва да отчита културни, езикови и фискални разлики между държавите членки. Има и още едно принципно положение, което е от значение за нас, а именно защитата на интересите на потребителите. Този въпрос е свързан с осведомеността на потребителите. В бъдеще те трябва да са по-осведомени. Свързане също така и с засилването на доверието към действащите в международен план субекти сред потребителите. В Чешката република, например, гражданите не са особено осведомени по финансови въпроси, което се оказва проблематично. Трябва да се опитаме да повишим осведомеността им. Нашата група е внесла редица изменения по темите, по които изложих до тук. Мога да ви дам за пример изменение 11, което съм внесъл заедно с колегата Шваб. В това изменение отчитаме, че планът за действие на комисията съдържа предимно незаконодателни инициативи. Изтъкваме също така, че не всички действащи законодателни актове в областта на финансовите услуги се прилагат достатъчно ефикасно. Важно е и изменение 12. Тук призоваваме комисията да направи анализ на регламента за националните пазари. По въпроса за неутралния референтен курс искаме тази тема да бъде изключена от обхвата на текста. На 6 септември сме готови да обсъдим този въпрос. Изменение 27, внесено от господин Шваб и мен, тук се изтъква, че ако искаме да установим същински единен пазар в областта на финансовите услуги, трябва да гарантираме и високо ниво на защита на потребителите, както и високо ниво на доверие от тяхна страна. Във връзка с това, трябва да се направи анализ на действащото европейско законодателство, отнасящо се до изтеглянето на кредити онлайн. Друг важен въпрос е свързан с киберсигурността. Комисията не бива да подценява този въпрос в рамките на плана си за действие. В изменения 46 и 47 призоваваме комисията да работи по въпроса за киберсигурността, най-вече в областта на финансовите услуги. Госпожи и господа, много се радвам, че е изготвен настоящият доклад. Изложих ви принципните положения в нашите изменения. С удоволствие на 6 септември ще разговаряме с докладчика. Сигурен съм, че ще намерим много пресечни точки. Председателката, благодаря. Думата има господин Шулик, докладчик сянка от името на ЕКАРЕ. Но ако съм правил práve от колего kolegu... Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа в дух подобен на този, в който се изказа и господин Поспишил. Възприемам положително текста и редица от внесените изменения. Важно е, според мен, комисията в плана си за действие да предвидим анализ на въздействието върху потребителите на законодателството в областта на финансовите услуги на Дребно. Съгласен съм с комисията за това, че дадена нормативна уредба не е достатъчно добра, ако не се прилага достатъчно добре. Съгласен съм с комисията за това, че трябва да се вземе предвид настоящото състояние на нещата, че не бива да се привърз, прибързва с законодателната дейност. Трябва да се спазват по-скоро принципите на субсидиарност и пропорционалност. Против по-нататъчното хармонизиране в тази област съм. В измененията си изтъквам, че трябва да разясним какво точно искаме да постигнем в дългосрочен план ще трябва да обмислим дали предприеманите от нас действия допринасят за постигането на крайната цел. Редица словашки граждани ми обърнаха внимание на проблемите, свързани с динамиката на конвертирането на валути. Според мен трябва да има прозрачност, трябва да се знае какви са разходите за потребителите. Към момента това не е ясно или поне няма уеднаквени принципи за прозрачност. Според мен трябва да има оперативна съвместимост между системите на отделните държави членки. Съгласен съм с онези колеги, които в измененията си обръщат внимание на значимостта на киберсигурността. Не бива да забравяме и настоящите насоки, които са изготвени от службата за банков надзор. Председателката. Благодаря, господин Селимович, от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря първо на докладчика, господин Вайден Холцер. До момента бе постигнат значителен напредък. Запознах се с внесените до тук изменения и мога да кажа, че колегите наистина проявяват интерес към темата за, банко... за финансовите услуги на Древни. Мисля, че можем да намерим немалко пресечни точки помежду си. Немалко колеги, например, заявяват, че финансовите и банковите услуги са една от областите на единния пазар, в която до момента не сме постигнали желания напредък. Може да има различия помежду ни по отношение на действията, които да се предприемат за бъдеще, но, в бъдеще, но всички сме наясно в какво се състои проблемът. Проблемът е не само в нормативната уредба. Ако работите в Швеция, например, имате банкова сметка в Белгия, повечето хора биха ви заподозрели едва ли не в някакво престъпно деяние. Мисля, че трябва да има промяна и в нагласите, не само в нормативната уредба. Но, тъй като дейността ни е законодателна, нека продължа по въпроса за нормативната уредба. Според нашата политическа група е изключително важно да се намират европейски решения за общо европейски проблеми. Във връзка с това ще се спра върху ред проблеми, като първо края на териториалните ограничения, повече прозрачност по отношение на таксите за трансгранични транзакции. Дори и по-информирани хора, политици като мен, не знаят в какъв точно размер са тези такси. Друг важен въпрос също така е подпомагането на цифровото новаторство в областта на банковите и финансовите услуги. С удоволствие ще разговарям по тези теми с останалите колеги докладчици в Сянка на заседанието ни тази седмица. Председателката благодаря. Денис Де Йонг не е тук. Давам веднага думата на господин Шолтеш. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците в сянка, които се изказаха преди мен. Съгласен съм с тях. Съгласен съм и с господин Селимович. Финансовите услуги на Дребно са ключов елемент от ежедневието ни. За съжаление, единият пазар на Европейския съюз все още не е отбелязал напредъка, който би ни се искал да е отбелязал до тук, въпреки вече постигнатите положителни резултати. Трудно е да се уеднаквят условията на единия пазар, но това е в интерес на потребителите. Ако улесним достъпа до финансови услуги на дребно, това ще допринесе и за хармонизирането на единия пазар. Ще доведе до много ползи за потребителите, като повече достъп, по-добро качество, по-разнообразни услуги и равнопоставеност. Не бива да правим разлика между местни и международни доставчици на такива услуги. Съгласен съм с докладчика за това, че потребителите трябва да разполагат с всички възможни альтернативи, както и че трябва да бъдат добре информирани за разходите и таксите. Не бива размера на разходите и таксите да се опоменава в частта от договора с дребен шрифт. Трябва да повишим нивото на защита на потребителите. Съгласен съм с повечето от принципните тези на докладчика. С удоволствие ще участвам в заседанието на докладчиците в Сянка. Мисля, че работата вече започна в много положителен дух. Председателката, благодаря ви. Има ли и други желаящи да се изкажат? Господин Далтън от името на ЕКАРЕ. Благодаря съвсем накратко. Следя с интерес работата по това досие. Не съм докладчик в сянка. Бих бил доста внимателен тук, защото пазарите се развиват по-бързо от нас. Вече има дружества, които предлагат много бързи парични преводи през граница, предлагат също така и банкови сметки в повече от една валута. Това е добре за потребителите, тъй като благодарение на тези доставчици на услуги те избягват таксите, изисквани от някои банки. Банките се крият зад нормативната уредба, не дават възможност за откриване на сметки в повече от една държава. Пазарите се развиват по-бързо от нас. Така или иначе вече се установява единен пазар на финансови услуги. Не бива да пречим на неговото развитие. Във връзка с това съм загрижен във връзка с някои от измененията, тъй като те ще поставят бариери пред новаторските дружества. Председателката, благодаря. Има ли и други желаящи да се изкажат? Не. Доколкото знам, сред нас трябва да има представител на комисията. Не. Тогава давам думата на докладчика господин Вайден Холцер. Благодаря на колегите. Мисля, че всички се обединяваме около необходимостта от повече прозрачност. Въпросът е как да постигнем тази цел – Принципно обаче няма противоречия помежду ни. Съгласни сме също и във връзка с значимостта на киберсигурността. Има някои разминавания по други въпроси, като например въпроса за повече или по-малко Европа или за това дали до момента не е бил достатъчно зачитан принципът на субсидиарност. Имаме обаче достатъчно време, за да обсъдим всички тези въпроси. Отбелязах си предложенията на редица колеги, мисля, че съм успял и да ги включа в текста, като, например, предложението на господин Поспишел. Но и това може да бъде дообсъдено. Прав бе колегата, който каза, че пазарите се развиват много по-бързо от законодателството. Това не означава обаче, че ние като законодатели не би следвало да изясним някои принципни положения. Мога да ви дам за пример защитата на данните. Там реалността бе доста по-различна от много ясната позиция, на която застанахме ние на времето като законодатели. Позиция, с която поставихме началото на стандарти в световен мащаб. Понякога не вреди да се приемат ясни нормативни текстове. Казвам това в отговор на казаното от колегата от Великобритания. Благодаря. Предстои да гласуваме по становището на заседанието си на 28 септември. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Сега можем да пристъпим към избирането на заместник-председатели. Имаме кворум. В момента 11 депутати са в залата. За четвърти заместник председател бе излъчена кандидатурата на господин Прието от групата на социалистите и демократите. Има ли други кандидати за тази позиция? Не са излъчени други кандидатури. В такъв случай би трябвало да попитам господин Прието дали приема номинацията. Господин Данти. Седжо Готиерец не е тук, той е болен, за съжаление. Е, това е така емоцията, новата длъжност. Той се просто му стана лошо. Наистина съжалявам, че не може да присъства. И потвърди това, че няма да бъде тук. Знаем, че той ще бъде човекът, който ще се занимава с тези въпроси в председателството и пожелаваме му успехи и на председателството да и благодарим, че прие тази okay. I wanted to propose... Председателката, исках да ви предложа да потвърдим избирането му с ръкопляскания. Но мисля, че можем и да не ръкопляскаме. Ще се отнасяме добре към колегата. Все пак останалите заместни председателки са жени. Сега, за съжаление, трябва да напусна заседанието, тъй като трябва да участвам в проява, организирана от нашата партия Доколкото знам, щафетата ще бъде поета от госпожа Кораца Билт, но нея няма. Междувременно госпожа Гепхард се съгласи да води заседанието. Така или иначе, ще трябва да прекъснем за 25 минути. Имате много време, за да изпиете по едно кафе. Благодаря. So, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Председателката, скъпи колеги, виждам, че имаме кворум за гласуванията. Предлагам да започнем. Носите ли си всички картите? Поставили сте ли сте ги в устройствата? Добре. Аз също първо трябва да гласуваме за предложения график на заседанията на комисията ни за 2018 година. Запознали сте се с графика. Приемате ли го? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се единодушно. Благодаря ви. Преминаваме към гласуването за Европейския кодекс за електронни съобщения. Ще ви помоля да сте особено внимателни, тъй като гласуването ще е тежко и сложно. Затова и за да протече добре, ще трябва всички да работим заедно. Изменение 302, 303 и 304 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно, защото много колеги изобщо не вдигнаха ръка. Моля, гласувайте. Ich äh, beende die Abstimmung. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Триста и четиринайсто изменение. Гласуваме анблок заедно с 181. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 311 за. Против? Въздържали се? Приема се. 312 312 отпада. 315 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля да вдигате ръка, да вдигате достатъчно високо ръка, за да знам какъв е резултатът. Край на гласуването. Приема се. Изменение 316, заедно с 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 330 за, против, въздържали се, отхвърля се. 331 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно по 331. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 332 за, против, въздържали се. Също така близък брой гласове за и против. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 334 за, против, въздържали се. Нека също проверим електронно. Край на гласуването по 333. Всички ли гласувахте? Госпожа Реда, току-що казахте 334-то изменение. По кое гласуваме всъщност? Започваме от начало. Съжалявам, че съм сгрешила. 333-то изменение. Гласуваме електронно по 333. Край на гласуването. Отхвърля се. Е изменение 334 за, против, въздържали се, същото мнозинство, отхвърля се. Искате да проверим електронно ли? Добре, гласуваме електронно по 334-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 338 е оттеглено. 339 за. Против въздържали се. Отново не е ясен резултатът. По-добре да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Триста четиридесет и трето за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Приема се. Гласуваме блок 344 заедно с ред други изменения. Да ги чета ли всичките? Не. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 347 за, против, въздържали се. Отново трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 348 за, против, въздържали се, приема се. 350 за, се против, въздържали се, отхвърля се. 351 и 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 353 за, против, въздържали се, отхвърля се. 354 за, против, въздържали се, приема се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 357 за, против, против, въздържали се, приема се. 358 и 359 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 Първа част за, против, въздържали се. Е НП не гласува ясно. Приема се. Втора част от 361 за, против, въздържали се. Приема се. 363 363 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте електронно по 363. 363. Край на гласуването. Отхвърля се. 364 и 365. Отпадат 65 за, против, въздържали се. Скъпи колеги, трябва да вдигате високо ръка, за да мога и да знам какъв е резултатът. Ако половината колеги в залата изобщо не гласуват, няма как да знам какъв е резултатът. Нека повторим гласуването електронно. Гласуваме електронно по 65. Край на гласуването. Приема се.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 Sind die anderen Fraktionen damit einverstanden? Съгласни ли са другите политически групи да повторим гласуването? Съгласни сте. Гласуваме по 65-то изменение. Моля, гласувайте електронно. По 65-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 366. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 369 и 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 370, 371 и 372 за, против, въздържали се, приема се. 373 и 199 за, против, въздържали се, приема се. 375 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте електронно по 375. Край на гласуването. Отхвърля се. 376. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим електронно. 376. Моля, гласувайте по 376. Край на гласуването. Отхвърля се. 378 за. Против. Въздържали се. Приема се. 377. Отпада. 379 за. Против въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се, приема се. 381 отпада. 382 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, против, въздържали се, приема се. 383 за, против, въздържали се, приема се. 384 за, против, въздържали се, приема се. 385 за, против, въздържали се, отхвърля се. 386, 387 и 388, по тях няма да се гласува. 389 за, против, въздържали се, приема се. 390 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте електронно по 390. Край на гласуването. Приема се. 391 за, против, въздържали се, приема се. 392 и 200 за, против, въздържали се, приемат се. 393 за, против, въздържали се, приема се. 394 за, 394 отпада, извинявайте, съжалявам, нямах време да се запозная по-отблизо с списъка за гласуване, тъй като поех щафетата с много малко предупреждение. 395 и 396 за, против, въздържали се, приема се. 397 за, против, въздържали се, отхвърля се. 398 за, против, въздържали се, приема се. 399 отпада. Не. 399 за. Против. Въздържали се. Приема се. 400 за. Против въздържали се, отхвърля се. 401 за, против, въздържали се, отхвърля се. 402 за, против, приема се. 403 за, против, въздържали се, приема се. 404, 405 и 406. За, против, въздържали се, приемат се. 407 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, приема се мисля, че се приема, но не съм сигурна. Затова гласуваме електронно по 408. 408. Край на гласуването. Приема се. 409. Заедно с 204. За, против, въздържали се, приемат се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 411 за, против, въздържали се, приема се. 412 за, против, въздържали се, 412. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Още веднъж, скъпи колеги, знам, че гласуването е дълго, но ако една много голяма група сред вас не вдига достатъчно високо ръка, ми е много трудно да преценя какъв е резултат. 413 за, против, въздържали се, отхвърля се. 414 за, против, въздържали се, приема се. 416 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 415 или не. 416 бе прието. 417 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 419 за, против, въздържали се, приема се. 420 за, 420 за, против, въздържали се, отхвърля се. 422 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Зелените изобщо не гласуваха, Обединената левица също. Поне аз не ви видях да гласувате. Много малка е разликата между гласовете за и против. Край на гласуването. Отхвърля се. 421 за, против, въздържали се, приема се. 424 за, против, въздържали се, отхвърля се. 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, Седемдесет за, против, въздържали се, отхвърля се. 425 за, против, въздържали се, приема се. 426 за, против, въздържали се, отхвърля се. 427 за, против, въздържали се, се Отхвърля се. 428 за. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 428. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте. 429 за против, въздържали се, приема се. 430 за, против, въздържали се, отхвърля се. 431 за, против, въздържали се, отхвърля се. 432 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 433 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 434 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Или не? Отхвърля ли се? Добре. 435 за против, въздържали се, отхвърля се. 436 за, против, въздържали се, отхвърля се. 436 за, против, въздържали се, отхвърля се. 438 за, против, въздържали се, отхвърля се. 442 за, против, въздържали се, отхвърля се. 443 за, против, въздържали се, отхвърля се. 444 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. 444. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 445. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, отхвърля се. 448 за, против, въздържали се, отхвърля се. 449 за, против, против, въздържали се. Може ли социалистите и демократите да гласуват единно? 449 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8. Заедно с компромисно 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 87, 88, 89, 90 и 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9, заедно с компромисно 15. Компромисно 9, заедно с компромисно 15 и изменения 771, 772 и 773. За, против, въздържали се, Приемат се. Изменение 512 за, против, въздържали се, отхвърля се. 513 за, против, въздържали се, отхвърля се. 514 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 515 за, против. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте по 515. Край на гласуването. Отхвърля се. 516 за, против, въздържали се, отхвърля се. Със същото мнозинство 517 за, против, въздържали се, извинявайте, започнах да се обърквам, отхвърля се. Компромисно 30 и изменение 521 Господин Ван Нисторой. Kort, eh, vanmorgen is gebleken dat er in een stemming bij Liebe men ervan uit... Liebe, по време на гласуването решихме, че ние сме компетентни по въпроса, който е обект на 30 компромис. На четири места в това изменение се говори за изчезнали деца и за горещи линии, свързани с това. Просто искам да ви обърна внимание на това. Нека да не пропускаме подробно. Благодаря, господин Ван Нистелрой. Всички ли разбрахте за какво става дума? Господин Стефанек. Uh, Благодаря, госпожо председател. Бих искам да подкрепа искането на господин Ван Нистелрой. Ja, ich äh, muss jetzt allerdings trotzdem fragen, gibt es... Äh- Въпреки това, трябва да попитам, има ли двама депутати или политическа група, които са против това устно изменение? Не. Няма и такива, които са против части от изменението. Нека тогава го подложим на гласуване заедно с компромисно 30. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 521 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, мисля, че трябва отново да проверим електронно. Моля, гласувайте по компромисно 17. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 18 за, против. Нека за всеки случай също проверим електронно. Компромисно 18. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 19 и изменение 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 20А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка ли искате? Добре, НП иска да проверим електронно. Гласуваме електронно по компромисно 20А. Край на гласуването. Приема се. Господин Шваб, мисля, че резултатът беше повече от ясен, но искахте да сте съвсем сигурен. Няма проблем. Компромисно 20Б отпада. Изменение 97, 98. Само тези двете за сега. За, против, въздържали се, приемат се. 530 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 22. За, против, въздържали се, приема се. Гласувахме го заедно с поредица от изменения, които са оказани в списък. Изменение 590 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка ли искате? Добре. Гласуваме електронно по 590. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 23 заедно с компромисно 37 и изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 633 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно, проверка ли искате? Добре. Гласуваме електронно по 633. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прави бяхте. Приема се. Съжалявам. По-различно прецених резултата. Компромисно 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 27. И компромисно 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. 665 за Госпожо Мици, имате устно изменение ли по това изменение? Okay. Um, just to add, I... Само искам да добавям да не предвид, че трябва да дадат на възможност, възможност на да се добави, когато това е включено, когато този възможност е включена, тази опция е включена в договора. Това е допълнението. Е, е, Председателката. Процедурата предвижда да попитам дали някой не е против това устно изменение. Няма колеги против. Ще го гласуваме заедно с изменение 665. За, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 28, гласуване анблок, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, отново гласуване блок, за, против, Още веднъж от начало. Компромисно 10. За, против, въздържали се, приема се. 735. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но не съм сигурна. Нека проверим електронно. 735. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 31 за, против, въздържали се, приема се. 740 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 32. Отново гласуване на блок. За, против, въздържали се. Приема се. Компромисно 33. За, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по компромисно 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 151. Това бе единият глас. За, против, против, въздържали се. 151 151 за против въздържали се приема се 760 за против въздържали се приема се 152 и 761 няма да гласуваме по тях. 762 за, против, въздържали се, отхвърля се, мисля. Гласуваме електронно по 762. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 763 за, против, въздържали се. Моля още веднъж да вдигате ръка. 763 за, против, въздържали се не е ясен. Въпреки това резултата трябва да проверим електронно. 763. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 764 за, против, въздържали се, отхвърля се. Muss ich gerade die Dienste fragen, das bin ich mir nicht ganz sicher. We have to vote? Okay. Also 768 за, против, въздържали се, отхвърля се. 769 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромисно 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. 156 и 770. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 157 за, против. Още веднъж. 157 за, против, въздържали се, приема се. Сто и девет за.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 Приема се. С удоволствие, господин Шваб, ще проверим електронно 162 и 775. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Компромисно 51 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 няма да гласуваме по него. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, приема се. 1 и 171 отпадат. Сто също. 173 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Две За, против, въздържали се, приема се. 176 отпада, 177 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 177. Моля, гласувайте. 177 край на гласуването. Приема се. 178 за. 178 Извинявайте, отпада. Ja. Okay. Wer ist 180? Äh, 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 няма да гласуваме по него. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 184. Моля, гласувайте по 184. Гласуваме електронно по 184. Край на гласуването. Приема се. Мисля, че една политическа група междувременно си промени мнението. 190 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромисно 16. Извинявайте, 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 198 198 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206, нали така? Или 205. 205 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 218. и 219 за, против, въздържали се. Не знам какъв е резултатът, трябва да проверим. 218 и 219. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 217. По него няма да гласуваме. Двеста двадесет и девет. Намерихте ли го? в моя списък е на страница 55, в списъка на колегите от службите е на 54. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, против, въздържали се, приема се. Трябва да проверим дали 239 е било прието.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 239. е било прието, поради което 28 и 236 отпадат. Uh, 35. 35. Ja, ja, okay. Uh, Liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, преминаваме към изменение 35. Намерихте ли го? За, против, въздържали се, приема се. Dann kommen wir, wir suchen jetzt weiter. Компромисно 42, нали така? Ja, 42. Ja, Kompromissantrag 42 meine ich. Ja. ja? Ich warte, bis Panos auch soweit ist. Und page 59 you still have to vote CA42. Page 59. На страница 59. Всички ли го намериха? Компромисно 42. За, против, въздържали се, Приема се. Zweihundertneunundsiebzig, falls neunundvierzig nicht angenommen. 279 в случай, че 49-то не е било прието. Може ли някой да провери? 49-то е, е било прието. Значи това изменение отпада. Wenn ich es richtig sehe, haben wir jetzt äh, das äh, Final Vote. Ако не греша, сега трябва да проведем окончателното гласуване. Благодаря на всички за доброто ни взаимодействие. Гласуваме по целия текст на доклада с приятите изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 гласа за, 1 глас против, 2 въздържали се. Благодаря на всички за взаимодействието. Наистина гласуването беше сложно. Благодаря госпожа Шарансова за добре свършената работа. Предавам штафетата на госпожа Кораца Билт. Съжалявам, а с самолета ми закъсня със един час. Dear colleagues, please, let's start. Скъпи колеги, нека да започнем нашата работа. Много сме закъсняли. If you want to chat, please leave the room so we can continue with the agenda. Ако искате да си говорите, много ви моля, напуснете залата. Никола. Тарабела, чао, чао, чао, Паскал. Чао, everyone. Well... С Богом на всички, които си отиват. Съжалявам Полетът ми закъсня с един час, но вече сме тук и сега трябва да изслушаме становището относно предложение на директивата на Европейският парламент за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането. Ева Майдел от НП е наш докладчик. И давам думата на Андрея Шваб, който ще вземе думата от името на Ева. Благодаря. Ана. Първо, искам да кажа, че Ева е болна. Всъщност не е болна днеска. И ме помоли да представя нейното становище, аз ще го прочита. защото аз съм потенциална. Може на единия пазар, за, за, да, за това НЗОК трябва да имат необходимите правомощия и това е важна стъпка за постигане на вътрешен пазар. В предложението на комисията трябва да се предложи. Продължението, предложението също трябва да запани известни празноти. Е, НЗОК е, са е, много важни и значими за изпълнение ролята на единия пазар. Проектостановището на ЕВА по, по, по принцип под, подкрепя предложението на комисията за по-голяма независимост на е, НЗОК. За Това обаче е много важно е, съответни органи да разполагат с необходимата независимост при набиране и уволнение на своята персонал. Същевременно органите трябва да бъдат независими, за да няма да мог, да, за да могат да извършват своята работа. За това трябва да има ясни правила. На второ място – е, някои национални органи не разполагат с необходимите ресурси и с това не могат да извършват своята дейност на необходимото равнище. За това трябва да се подсигурят съответните средства на тези е, национални органи. Ева смята, че не може да се прилага един модел за всички е, национални органи, но също, същевременно те трябва да разполагат с съответен автономен бюджет и начина по който да го управляват. По този начин те ще могат да приоритизират своята работа и да имат възможност за допълнителна независимост. Като разбира се, се отчитат националните правила и законодателства. Що се, отнася до а, глобите. В, в, в момента се прилагат много различни размери на глоби за едно и също нарушение. А, в а, проекто становището се приветства желанието на комисията да се е, постигне известно хармонизиране, т.е. да има един а, максимален таван на глобите, който да бъде в размер на 10% от годишният оборот на съответните предприятия. Също така а, Докладчикът смята, че съответните органи трябва да разполагат с повече възможности и гъвкаво за разследване, както и техните е, дейности и правомощия да бъдат в съзвучие с новите технологични развития. А, Крайният срок за внасяне на изменение е 13 септември в 12 часа и госпожа Майдел е готова да обсъди с кологите всички техни а, предложения и критики. Давам думата на Никола от името на госпожа Грапи. Благодаря. Трябва да се изведа, но колегата не е тук. Така че аз ще прочета това, което нашия докладчик Сянка предвиди като бележки по този въпрос. Въпросът за този законодателен елемент е да се подобри функционирането на националните власти и да се гарантира по-ефикасно приложение на политиките в областта на конкуренцията. Най-общо може да трябва да подкрепим тази инициатива на Европейската комисия предвид че е, конкуренцията е много важен инструмент, за да се гарантира на предприятията да се развиват, да по, по-добри услуги, продукти, да се гарантира една по-ниска цена за нашите потребители. Така че от изключително важно е, е, се документите за конкуренцията да се прилагат по един и същ начин в всички държави членки. Ето защо националните компетентни власти трябва да имат на свое разположение съответната норма, адекватна норма и те трябва да се прилагат на цялата територия на Европейския съюз, без да се държи сметка за това откъде е и къде е и къде работи предприятието. Националните власти за конкуренция трябва да разполагат финансовите адекватни ресурси, за да развият своята специфична дейност и да подготвят по постоянен начин тази дейност. Ще представя измененията в този смисъл. И накрая ще е много важно да се хармонизира и уточни дефиницията за картел, да се изяснат разпоредбите, които се предвиждат в член 29, които в настоящата форма, който в настоящата форма не позволява предаването на а, информацията за властите, от властите на конкуренцията до съответните съдебни власти в случай на наказателна отговорност. Искам да благодаря на докладчиците, които работеха много добре и всичките докладчици в сянка, като се надявам да постигне добър резултат, който да гарантира по-добра и по-ефикасна дейност на европейско равнище и в приложението на стандартите за конкуренция. Е- Благодаря. Не знам. Господин Далтън ли ще представя екаре? Благодаря. И аз бих искал да благодаря на докладчика за проектостановището, който подобрява комисията, текста на комисията, като внася известна яснота. Ние е, приветстваме самото предложение. Както вече казахме, е, приложението на национално равнище се различава от една страна в друга, някои са успешни, на други. Действието на тези органи е се с по-малко успех. Ние смятаме, че трябва да се спазват принципите на субсидиарност и ще бдим на това Що се отнася до измененията, ние, ние смятаме да внесем а, някои а, изменения, свързани с а, размерите на глобите, като те трябва да имат възпиращ ефект, смятаме. Това е от а, мене и ще продължиме да работиме в сътрудничество с автора и а, с колегите. Госпожа Шаранцова, от името на АЛДЕ бих искала също да благодаря на докладчика за работата, която е свършил. Очаквам да видя госпожа Майдъл, когато се върне от отпуск от майчинство. Някои от е, въпросите засегнати в нейното становище все още се нуждаят от допъл... допълнително дискусия. Става дума за размера на глобите, както, например, предложението на комисията. Ние също така смятаме, че е необходимо Европейската мрежа за конкуренция да функционира добре, да и всяка, всеки национален орган да, да има възможност да получава информация от национален орган от друга страна. Също така смятаме, се питаме дали а, директивата може а, да покрие всички засегнати проблеми так, и ще внесеме някои изменения в а, този смисъл. И господин Албрехт от името на Зелените. Благодаря. Ще бъда кратък. Мисля, че предложението съдържа необходимите елементи. Въпросът е да видим доколко не за е, а, О, ще могат да функционират правилно в условията на цифровия пазар. Знаеме, че различни фактори определят а, тяхната дейност а, на различен начин на поднасяне, на събиране а, на данни и смятаме, че националните органи трябва да разполагат с необходимите инструменти да се справят с а, предизвикателствата, а, тъй като няма а, докладчици в сянка от а, другите политически групи. Колегите имат думата. А, аз ще ще взема думата. Аз съвсем подкрепям предложението на докладчика и целият пакет за съответствие. Смятам, че наистина Трябва да подкрепим този пакет, за който се бориме от години. Сега трябва наистина да отбележиме напредък, не да, да се опитваме да изобретяваме топлата вода, да прилагаме правилно съществуващите правила. С това приключваме дискусията по тази точка. Крайен срок за внасяне на измененията 13 септември, през, ноем... през ноември ще го гласуваме тук в нашата комисия. А сега минаваме към последната точка от дневния е, ред, зачитане на личния живот и защита на личните данни в електронните съобщения и отмяна на директива 58 от 2002 година, така наречената директива за неприкосновенност на личния живот и електронните съобщения. Предполагам, че Андре Шваб ще вземе думата от нейно име. Благодаря. Радвам се че мога да заместа колежката, която не може да бъде тук. Раз... Неприкъсностността и защитата на данни е много важно, особено в сегашни условия. По време на обсъжданията с заинтересованите страни стана ясно, че основното е по какъв начин е, ще бъдат е, защитени е, потребителите. Необходимо е те да не бъдат заливани с прекалено много информация, за да могат да правят информиран избор. И е, докладчика смята, че трябва да се постигне правилния баланс чрез е, е, взаимни компромиси, като се защитат интересите и на бизнеса, и на потребителите. 530 изменения са били внесени, може би най-големия брой в е, работата на тази комисия. Докладчик е, също така е, набляга на защитата на неприкосновеността на личния живот на децата. Що се що се отнася до съответствието с общият регламент, докладчика е внесъл изменения за да, с цел да няма свръхрегулиране. Има обаче различни подходи относно дефинициите и а, по начина по който ще се обработват данните и а, метаданните. Докладчика смята, е установил, че различните политически групи са постигнали консенсус относно анонимизацията и е, на данните, но все още има различен подход и различни виждания относно някои изменения. За това са необходими да продължиме задълбочени дискусии, за да постигнем консенсът. Мисля, че е, трябва да изслушаме докладчиците в е, сянка и след това ще ви изчета и заключителните бележки на Ева. Господин Шалдамос. Благодаря, че изредихте основните принципи, които служат за основа този доклад. Благодаря, колега. Благодаря, колеги. Най-общо казано, аз съм много доволна, че се работи по компромисни решения и ще успеем да се разберем. Сигурна съм. Независимо от това, като гледам тези 28 компромисни предложения, които са внесени, си давам сметка, че социал-демократите желаят законодателство, което е доста стрикно по отношение защитата на потребителите. Е, това е важно за нас. Трябва да следим да се, спазват, да се спазват основните принципи по отношение на безопасността на потребителите. Ние не желаем да намаляваме равнището на защита на потребителите. Трябва е по-добра форма на защита, разбира се, но ние желаем да осигурим възможно най-добрата защита. Много е важно, особено да се защитават децата, които са много уязвими и съм доволна да видя, че с докладчика сме на една вълна, но се страхувам, че не се отделя достатъчно внимание на защитата на децата, а именно те са много уязвими. Тук в компромисно предложение 6, в компромис 8 се говори за това, но мисля, че трябва да има повече връзка и по-добре да се изготвят тези теми. И друго, което е важно за нас, това са груповите въпроси и няма да се поколебаем, да се предпоставим на някои предложени изменения, да подкрепим други. Но вярвам, че ще постигнем добри резултати. Социал-демократите имат за цел да се възползват от този въпрос, свързан с личния живот онлайн, да, се, да бъдат защитени потребителите, особено децата. Ние сме готови да приемем някои компромиси, разбира се, но имаме принципи и ще бъде трудно и се иска компромисите да са по-отворени, но смятам, че ще постигнем. Благодаря, госпожо председател. Първо, питам се, за какво то, какво точно искаме да, да промениме в, в регламента, се съдържат много от вече съдържаното в становище. Някои от промените, които се предлагат, всъщност вече се съдържат в общия регламента. Така че трябва да намериме някакъв, разбира се, баланс между неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Така че аз лично смятам, че тук просто не е необходимо да правиме каквото и да било. По-добре е да видиме по какъв начин и какви ще, как ще функционира общия регламент и какви ще бъдат резултатите. Но имаме едно конкретно становище и трябва да работим по него. Така че аз направих някои предложения за изменения с цел е, новото предложение да бъде в е, съзвучие с общия регламент за защита на данните, е, да се даде реал, реална възможност на потребителите да имат избор и да могат да работят с предприятия, в които, на които вярват. И смятам, че трябва да си дадем достатъчно време и да изчакаме да видим какви ще бъдат резултатът и от приложението на ОРЗД. Също, също така ние все още не знаеме какви ще бъдат, каква ще бъде формата и съдържанието на бъдещите услуги, така че не, не можем да приемаме решения и да налагаме правила. Така че... А, Колкото до, до платформите за а, ако ние не ако не, не, не, не направиме необходимите промени, цената на услугите ще се увеличи пропорционално. Така че мислят нас е, като, като, е, като, като, като цяло подкрепям и приемам предложенията на госпожа Майдел, тъй като нейните препоръки са насочени към защита на потребителите. От името на Алде, господин Майс от Милтенбург. Бих искал да кажа няколко думи по измененията, внесени от госпожа Майдел много, много е важно да се защити поверителността на комуникациите. Нещата не могат да бъдат а, бели или черни, но ние в измененията на госпожа Майдел има, има възможност за а, новаторство и тя, и тя дава, предлага допълнителна гъвканост при а, обработването на данни. Това предложение трябва да бъде по-технологично неутрално Същото е, въжи и измер, измерването на е, количеството е, дейности, извършени от браузърите. Също според докладчика, заличаването на член 9 и 10 не постигат тази цел. Какви данни трябва им, им потребителите имат желание да споделят или не. Тук докладчика предлага решение. Според, според е, докладчика, комисията не трябва да разширява обхватното поле на директивата. За това докладчика на, на, на, настоява да се запази правното основание, което е в директивата. Същевременно а, държавите членки не трябва да предлагат задължителни а, условия, тъй като тя смята, че те ще бъдат контрапродуктивни. Но Бих искал да ви, да ви благодаря от името на нашата политическа група за отличната работа, която успяхме да свършиме заедно с докладчик господин Албрехт от името на Зелените. Благодаря. Благодаря за компромисните предложения. Аз също смятам, че все още има много работа, за да постигнем наистина истински компромиси, както споделиха и от социалистите и демократите. Аз смятам, че предложенията са така е, доста еднопосочни и, и Смятам, че ако не постигнем е, компромис наистина между политическите групи, тази това предложение няма да постигне своите цели, ако е гласувано само от половината депутати. Първо, съм съгласен с господин Далтън. Трябва да видим доколко тази този регламент, това този регламент е свързан с съдържанието на директивата в параграф 3, член 1. На практика се смесва всичко. От, от, от една страна имаме правилата за личната неприкосновеност, от друга страна правилата свързани с защитата на личните данни. Тук тук става. Има объркване, не смятам, че, че този е, подход е добър. Трябва да видим в е, каква област е, се прилага общият регламент и в коя директивата в член 6 области ми се струва, че проблема е още по-голям, тъй като има се, се според предложението се да се обърква правното основание на регламента и не директивата. Затова смятам, че нещата трябва трябва да бъдат изяснени от... Е, аз съм съгласен Декласен с е, господин Далтън, че може би трябва да оставим само общият е, регламент, защото в противен случай просто се смесват нещата. Защо комисията направи предложение? Защото защото защитата на, на, на личните данни не, не се отнася само до лични данни, но същевременно и за начина на функциониране на новните е, тех, технологии. Т.е. става дума и за комуникационни данни. А, самите метакомуникационни данни са, са, са, са, са нещо много чувствително, защото от тях може да се извлечат заключения за това а, кой е водил разговор, откъде и така нататък и да има да се да. А компромиса на госпожа Майдълс е, всъщност пред, предлага дори да се използва и, и съдържанието. И може да използвате това съдържание без, без да искате е, изричното разрешение на е, под, потребителя. Е, така че аз не, въобще не смятам, че по този начин ще постигнем е, доверие между потребителя и предприятието, предоставящо услуги. Всъщност, аз мисля, че на, на, на, на, на практика се стига до намаляване на защитата, такава каквато съществува в 28 държави членки. Така че смятам, че е, е, е абсолютно невъзможно да увеличиме защитата без е, да се иска изричното разрешение на потребителя, както това е залегнало в предложението. също Същевременно според съществуващото в предложението комуникационни данни биха могли да се използват безкрайно. Така че мисля, че има много да се работи от гледна точка на политическо и техническо гледна точка. Необходимо е да има правилният добър баланс между защита на личните данни и същевременно възможностите, които а, а, предоставя интернета на предметите. Смятам обаче, че много от направените предложения не постигат този баланс а, ам, правилата са залегнали в ОРЗД и в директивата. Така че аз също смятам, че господин Далтън е прав относно последиците от приложението на общият регламент за бизнеса, така че в моите изменения предлагам отпадането на 6-месечния срок и други. Наистина надявам се, че тези предложения ще намерят отражение в компромисните изменения. Аз подкрепям предложението на докладчика, както и тревогите, изтъкнати от а, Далтън Дита и други. правната сигурност, която не трябва да бъде препятствие за развитие на бизнеса, на економиката, като същевременно се запази баланса. Какво ще, каква ще бъде добавената стойност спрямо ОРЗД? ОРЗД бе създаден по искане на предприятията от Европа, от най-малките до най-големите и на но на практика това, което направихме е вместо да им предоставиме правна а, сигурност, им предоставихме един огромен а, набор от а, насоки и допълнителни правила, които дори не са в съответствие с регламента за защита на данните. На, на, на практика не откликнахте на, на нуждите на единния пазар. В аз внесах изменения е, които са в съзвучи с тези предложени от е, колегите. Колкото до, до сроковете, е, смятам, че предприятията и малките и средни е, предприятия няма да разполагат с е, необходимото време да се е, приспособят към новите условия. Колкото до бисквитките, знаем, нови веб сайтове, нови предприятия се нуждаят от употребата на бисквитки. Ако а, премахнем тяхната употреба, ще, ще всъщност ще, усъд, ще направим, защото много предприятия да бъдат пряко и изцяло зависими от Google. Това ли искаме да направим? Колкото до метаданните. Метаданните имат за, за цел да развият нови услуги и да насърчат новаторството. И по този начин и потребителите ще имат възможност за информиран избор и ще бъдат по-добре и защитени и проблема свързан с а, а, терминалите. Да, разбира се, ние трябва да, да, да защитаваме неприкосновеността на, а, а, на съоръженията, но това не означава, че трябва да въвеждаме изцяло нови правила. А, колегите от а, групата на социалистите и демократите подчертаха необходимостта за защита, неприкосновеността и личния живот на децата. Мисля, че по тази е, тема бихме могли да се обединиме и да постигнем консенсус. Това беше от мене. А сега давам думата на Деспина Деспано от DG Connect. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на уважаемите депутати за тези много интересни разисквания, в които стана ясно, че все още има някои неизяснени въпроси. За да не ви губя времето, ще се спра само върху тях. Първо благодаря ви за отличната работа и отличната дискусия днес. Измененията ви съдържат много добри предложения. Например, предложението за регламент от което ще проистече същинска хармонизация. Един от проблемите, свързани с директивата, бе уеднаквеното и прилагане във всички държави членки. Радвам се, че предлагате разширяване на приложното поле на текста, за да се включат така наречените OTT на английски. Трябва също така текста да бъде приведен в съответствие с общия регламент за защита на данните. Днес Говорихте немалко за връзките с общия регламент за защита на данните. Не бива да забравяме за това. Приложното поле на настоящото предложение е защитата на поверителността на съобщенията. Защитата на данните пък е уредена в общия регламент, т.е. има разлика в приложното поле на двата текста. Говорихте за крайните устройства и други въпроси, които са обхванати както от настоящото предложение, така и от директивата. В момента, например, не може да се постави куки на мобилно устройство, без да се изиска съгласие. Ще занижим стандартите за неприкосновеност на личния живот, ако предложим изключването на този въпрос от настоящото предложение. Трябва да сме наясно и какво е статуквото, както и какво очакват ползвателите от нас днес в основата на предложението е съгласието. Защо присъства този елемент толкова силно в предложения текст? За да могат потребителите наистина да застанат зад економиката, основаваща се на данни, да обменят свободно данни, без да имат някакви съмнения. Ако се отклоним от принципа за съгласието, то ще го направим, ако допуснем предложените изключения. Вече има такива изключения по настоящата директива. Настоящите правила позволяват на телекомуникационните дружества да обменят, да обработват метаданни само при определени условия. По новото предложение има по-широки възможности за това. По въпроса за кукитата и мобилните устройства, вече е предвиден механизъм за защита. Ако премахнем този механизъм и от настоящото предложение, ще занижим стандартите за защита на потребителите, които вече са на лице акцентът се поставя върху браузърите. Вие казахте това, но всъщност това не е така интернетът на нещата. Той е обхванат от общия регламент за защита на данните, както и от действащата вече директива. Става дума, например, за свързани хладилници и супермаркети. Настоящото предложение изяснява този въпрос, дава на дружествата известни възможности за обработка на метаданни, от което според нас проистичат допълнителни ползи за услугите и в други области. Виждаме, че мненията ви се разминават. Ще направим всичко възможно, за да ви помогнем. Времето има, игра, извинете, важна роля, тъй като общият регламент за защита на данните предстои да влезе в сила през март 2018 година. Какъв е предвиденият график? Гласуването тук е на 28 септември. Водещата комисия, комисия Либе, ще гласува през месец октомври. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Становище на тема в името на човешкия живот – повишаване на безопасността на автомобилите в Европейския съюз. Докладчик е господин Далтън. Предстои да разгледаме измененията. Даниел, благодаря. Ще се опитам да съм кратък. Благодаря на всички колеги, внесли изменения по това становище. Последния път, когато го обсъдихме, се обединихме до голяма степен около основния приоритет – повишаване на безопасността на движението по пътищата. Този приоритет е отразен във всички 88 изменения. През едните дни ще ви представя компромисните изменения. Кои са основните акценти в измененията? Първо, трябва да се основаваме на фактите и научните изследвания. Сега имаме колкото се може повече информация от когато и да било за пътно-транспортните происшествия и причините за тях. Трябва да използваме и цифровата революция и множеството възможности, които ни предоставя тя. Автономното шофиране обаче е свързано и с много предизвикателства. Затова и безопасността трябва да е в основата на всички иноваторски промени в бъдеще. Цифровата революция набира скорост, за това и у нези, които притежават данни, които се обменят на борда на автомобилите, имат интерес данните им да бъдат защитени в съответствие с общия регламент за защита на данните. Не работихме по този регламент в продължение на години, за да се занижават сега стандартите. Адекватно и бързо обещетяване на притежателите на автомобили в случай, че се окаже, че автомобилите не отговарят на изискванията за безопасност. Напълно съм съгласен с това изискване. Стремим се то да залегне и в законодателния акт за одобряването на типовете. Освен това, трябва да се предприемат и адекватни мерки за възпиране. Защита на ползвателите на пътищата. Това е засегнато в редица изменения. Трябва да има повече характеристики за сигурност, не само в полза на водачите на автомобили, но и в полза на всички останали участници в движението по пътищата, като например пешеходците. Пешеходците са важен фактор за намаляването на смъртните случаи. Освен това съм добавил няколко изменения за мъртвата точка и нейното откриване на борда на тежкотоварни автомобили. В обобщение, много от измененията наблягат на ползите от повишаването на безопасността на движението по пътищата, както за обществото, така и за отделни отрасли. От една страна ще бъде спасен човешки живот, от друга страна Европа ще бъде по-конкурентоспособна. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще слушам колегите. Благодаря. Карлос Коейо, докладчик сянка от името на НП. Ефирма и благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Сигурността на безопасността на колите е много важна за е, опазването на живота на хората по пътищата. Аз не смятам, че някой от нас се съмнява, че трябва да се подобри повече безопасността по пътищата, трябва да се подобри безопасността на колите също на европейско равнище. Вече много е направено по този въпрос през последните десетилетия, но все още може да се направи. Разбира се, се подобрят колите, да се подобри инфраструктурата, да се работи по системата за хомологиране и да се събира информация от държавите членки. Тук текста отразява притесненията, които имаме. От една страна трябва да бъдем логични в наш, по отношение на нашата пътна политика и трябва да се работи в областта на образованието, околната среда с потребителите и така нататък. Трябва да се взема под внимание и самото поведение на на, водачите на автомобили, да се повиши сигурността на самите автомобили. Не само активните, но и пасивните елементи. Ние си даваме сметка какви са предизвикателствата, които новите мерки за сигурност могат да означават за някои дребни производители. Трябва да се държи сметка за това. Но държа да припомня, че тези нови елементи на безопасност на автомобилите трябва да могат да е, доведат до иновации, инвестиции в Европейския съюз трябва да се насърчи конкурентоспособността и създаването на работни места. Имиджът на автомобилите в Европа, европейските автомобили е много важен и аз от името на НП приветствам измененията, които са предложени. Те отразяват безпокойство, което ние всички имаме и това е чудесно участие за подобряването на пътната безопасност в Европейския съюз. Мисля, че сме на добрия път и ще постигнем добри компромисни решения по жизненно важни въпроси, т.е. да предпазим живота на нашите граждани. Това са въпроси, които ние откриваме в различните политики. Също благодаря. Благодаря на Карлос Гуайо от името на социалистите и демократите Керстин Вестфал. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, радвам се, че всички сте се завърнали здрави и отпочинали от лятната вакансия. Радвам се, защото това не винаги е така. Радвам се, че и днес можем да обсъдим този доклад. Моментът е подходящ. Неодавна в Германия бяха публикувани данни на Федералната статистическа служба според които през първата половина на тази година броят на, път, на смъртните случаи по пътищата е нараснал с 15 000 души. Аз съм от един регион, в който неодавна бяхме свидетели на ужасяващо пътно-транспортно происшествие с автобус. В този автобус се разрази пожар. Немалко от пътниците не можаха да бъдат спасени и загинаха в пламъците. Безопасността на движението по пътищата, предотвратяването на всеки един смъртен случай по пътищата си струва усилията. Запознах се с предложенията за изменение по време на лятната вакансия. Мисля, че има много пресечни точки между отделните идеи. Една обща идея е свързана с защитата на данните. Това е нещо изключително важно за мен. От разискванията до тук стана ясно колко е важен този въпрос. Личните данни са собственост на водачите. Те трябва да бъдат защитени. Постановено е от вече съдебно решение от Висшата съдебна инстанция в Федерална република Германия. Иска ми се подобни принципи да залегнат и в законодателството на Европейския съюз. Правилно и важно е, според мен, точно нашата комисия, Комисията за защита на потребителите, да изиска при изземването на автомобили, при нарушения, при издаването на одобрение на типа, да се уточни кой носи отговорността и кой следва да поеме разходите. Тук трябва да се предприемат адекватни действия в полза на потребителите. Трябва да защитим адекватно потребителите. Не е възможно алчността, безогледният стремеж към печалби на автомобилопроизводителите да са в ущърп на потребителите всички увредени водачи в случай на умишлено заблуждаване от страна на производителите трябва да имат право на обещетение и да получат такова. Радвам се, че редица колеги подкрепят тази моя идея. Като цяло, мисля, че сме поели в правилната посока. Ако работим заедно, ще допринесем и за защита на гражданите на Европейския съюз от пътно-транспортни происшествия, които могат да бъдат предотвратени. Господин Ван Милтенбург. Благодаря. Аз е, мога само да се присъединя към това, което каза колежката. Внесох три изменения. Едно, за да се постави дарение върху това, че Европа трябва да бъде амбициозна в тази област, най-вече по отношение на пътната безопасност. Трябва да осигурим истински стандарти на безопасност и да намалим броя на загиналите по пътищата. Второто изменение касае е, информираността на потребителите. Комисията казва, че 20% от автомобилите, които са продадени, са по-малко сигурни от това, което се казва в е, което се доказва от тестовете, което е проблематично, защото потребителите не трябва да бъдат лъгани по отношение на безопасността, когато купуват автомобил. Така че това мое изменение изразява следната идея. Тестовете трябва да отговарят на действителността. След това защитата на данните. Считам, че е крайно време ние да се намесим, за да, да се е, организира защитата, опазването на личните данни. Е, вие знаете, че трябва да се гарантира тази защита, за да може да се е, осигури и безопасността. Е, намирам, че е много важно да се събира информация за причините на пътните транспортни происшествия, което ще, разбира се, ще позволи да се гарантира по-добра безопасност. Ние трябва да осигурим тази безопасност на велосипедистите и на пешеходците. Изменение 11, виждам един проблем, в точка 2 не ми, точка 2 не ми харесва изобщо европейските потребители трябва да бъдат защитени и е, знаете, че когато се изземват коли от е, производителя, това е много сериозен въпрос. Смятам, че ще може да сътрудничим подходящо с докладчика, за да може да намали броя на, броя на загиналите. Господин Шолтеш от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря на докладчика за становището му. Внесох някои изменения от името на моята политическа група. Те се отнасят най-вече до засилването на контрола върху органите за одобряване на типа и услугите, предоставени от тези органи. Този контрол трябва да се осъществява в условията на максимална независимост. Важно е също така гражданите и други органи да знаят, че моторните превозни средства са с едни характеристики в реални условия на движение и с други в условия на изпитване. Условията на изпитване са по-различни от реалността. В случай, че са на лице нередности, потребителите трябва да имат възможност да получат бързо и ефикасно обещетение. Те трябва да разполагат със средства за бърза и ефикасна правна защита под формата на обещетение. Това въжи, например, за случаите на иземване. Много е важна устойчивата мобилност. Последното, върху което ще се спра, е защитата на данните. Трябва да спазваме изискванията по съответната директива. Надявам се, че нашите изменения ще бъдат отчетени в компромисните изменения. Все пак всички се стремим към едно и също. Благодаря на господин Шолтеш. С това приключихме разискванията по това становище. Искате ли набързо да обобщите, Даниел? Моля да бъдете кратък, защото нямаме повече много време. Съвсем набързо. Съгласен съм с почти всички изказали се колеги. Чудесно е, че по този въпрос няма особено големи различия между политическите групи. По въпроса за одобряването на типа, процеса на одобряване на типа вече се работи по това досие, водят се тристранните разговори. Изключително важно е нашата комисия в пленарната зала да излезе с предложение за по-ефикасни процедури за обещетяване на потребителите, когато им е била предоставена невярна информация. Иземването. Иземването не е проблем, когато са установени проблеми с безопасността, например. Крайната ни цел е броят на смъртните случаи да бъде сведен до нула. В Обединеното кралство това лято бяхме свидетели на най-тежкото пътно-транспортно происшествие от 30 години насам. А все пак Хората биха казали, че пътната мрежа на Германия и Обединеното кралство е сред най-безопасните в света. Ето защо трябва да се стремим към свеждане до нула на броя на смъртните случаи. През едните седмици ще ви представя компромисните изменения. Надявам се да мога да отчета всички ваши изменения и да изработим един добър текст. Благодаря, Даниел. Наистина е важно да се спасява човешки живот. Ще гласуваме тук на 28 септември. Водещата комисия, комисията по транспорт, ще гласува през октомври. Благодаря на всички в залата, благодаря и на тези, които ни следят на живо по интернет. Следващото ни заседание ще бъде на 25 този месец, 15 часа. Благодаря ви и приятна вечер.